И така, дами и господа, моля заемете местата си. Приветствам с добре дошли нашите колеги от националните парламенти. Добре дошли, казвам също така, и на колегите от Европейския парламент. Приветствам присъствието тук сред нас на нашия бивш колега Ивайлук Калфин, който беше член на Европейския парламент и е, завърши огромна работа в групата на високо равнище, председателстван от е, Риомонти. Приветствам също така комисара Йотингер, който отговаря за човешките ресурси и бюджета в Европейската комисия. Благодаря ви а, за а, това, че приехте да участвате в тази сесия. Тази сесия а, ще се съсредоточи върху прилагането на препоръките, изготвени от групата на високо равнище за собствени средства. Неодавна беше представен доклада по тази тема пред бюджетната комисия на Европейския парламент на 12 януари по-конкретно. И днес имаме възможността и шанса да обсъдим този въпрос с колегите от представителите на националните парламенти на държавите членки. Докладът беше резултат на съгласуване на дискусии. Спомняте си, вероятно, нашата конференция по финансирането на бюджета на Европейския съюз от 7-8 септември 2016. Сега, за начина по който ще протече това заседание, нека да припомня, че първо ще изслушаме нашите докладчици, комисаря, както и Елен Ламасурх, също член на групата на високо равнище, но който ще дойде след нас в 10 часа. След това Ивайло Калфин, госпожа Констанц Адолф от университетските среди и госпожа Данусе Нерудова за да се включите в дискусията, попълнете картончетата, като поясните и кой парламент представлявате. Времето за изказване е ограничено в рамките на 3 минути. Ако дискусията много набъбне, ще ограничи времето до 2 минути. Като даваме думата на двама члена на национални парламенти и един от Европейския парламент. По този начин ще протече това заседание тази сутрин. И така, нека на първо място да дам думата на господин Йотингер, комисарят Йотингер, който ще каже уводни думи в рамките на 15 минути. Имате думата, господин комисар. Herr Vorsitzender, Damen und Herren Abgeordnete des Europäischen Уважаеми дами и господа, уважаеми национални депутати, уважаеми европейски депутати, благодаря ви за възможността да говоря пред депутатите от националните и европейския парламенти. Благодаря ви за възможността да споделя своите схващания за приходите и разходите в европейския бюджет. Правя го на базата на доклада Монти, който работи заедно с девет високопоставени експерта, трима от съвета, трима от парламента и трима от комисията. В края на годината те ни представиха този доклад. Благодаря на депутата Ламасур и на господин Калфин за това, че те допринесоха със своя опит, те допринасяха е, през последните години към работата на парламента и към работата на своите правителства. Благодаря им за това, че те са тук днес сред нас като експерти и оратори. Докладът се простира и обхваща периода след декември 2013 година. Съветът и парламентът тогава под егидата на господин Левандовски предложиха една многогодишна финансова рамка, рамка, която бе споразумена в последния момент, рамка, която съдържаше различни мерки, и която по поръката на парламента, съвета и комисията бе предложена да бъде преработена от групата на високо равнище под ръководството на господин Монти. Този доклад бе прият с еди, единодушие. Е, това е доклад, който предлага база за много задълбочен анализ и заключение на материята. Според мен, доколкото аз разбирам нещата, предложенията би трябвало да се влеят в следващата многогодишна финансова рамка. Това е, фина... това е времевия хоризонт, който предлагам, който аз виждам. На базата на, на предложение от моя страна, комисията ще започне работа по следващия отчетен период за многогодишната финансова рамка. Според европейското право, ние сме задължени преди края на 2017 година да, прелож, да предложим следващата многогодишна финансова рамка, т.е. за периода след 2020 година. Това няма да е лесно защото <clears throat> в момент на политическа несигурност изобщо не се знае какви ще бъдат приоритетите и задачите на, на Европейския съюз след 2020 година. Дали миграцията, дали границите ще ни занимават, дали актуална ще е младежката безработица дали все още ще се занимаваме с иновациите, инфраструктурата, дали инвестициите трябва да са на първо място, за да поддържаме нашата конкурентоспособност. Не знаем. Във всички случаи ние ще изпълним преди края на годината нашето задължение. Не бива да забравяме и Брексита и последствията за европейската економика. Това е един стадий, намираме се в стадий, в който все още даже не са започнали преговорите по Брексит. Важно е обаче комисията сега да вземе предвид доклада Монти и да направи предложение на базата на този доклад, без да има нужда от промяна на договорите. Предложенията ще бъдат направени на базата на съществуващи първич, на първични актове на законодателствата. На тази основа ще бъдат направени предложенията на първичното законодателство. Нито едно предложение обаче няма да се занимава с намаляване и а, отчисляване на, на, дъл, на дълговете. Няма да има път отворен към банките, път, който търсеха някои държави членки. Не, Европа ще трябва да инвестира и ще трябва да разходва пари така, както приема, както пари се вливат в европейския бюджет. Европейското равнище трябва да остане единственото равнище без дългове в бъдеще. За мен е много важно докладът Монти да не конструира автоматични допълнителни приходи. приходи. Става дума за преразпределение, за преосмислене, за един нов ред и структуриране на приходите, кое, ко, които приходи да са на досегашното равнище. Въпросът е сега дали един процент от БНП-то да бъде вноската или повече БНД-то, извинявайте. Това е едно решение, което трябва да се вземе. Бе докладът Монти предлага обаче само инструментите, а не самата, самото ниво на вноските. Предлага инструментите. Докладът Монти прави едно предложение – да се премахнат всички работи. В рамките на една бъдеща многогодишна финансова рамка и в рамките на отделянето на Великобритания, които, която от десетилетия получава рабат, в един такъв контекст би трябвало всички изключения от приходите, от основните правила, от основното финансиране от страна на държавите членки, дошло, дошло е времето всички такива изключения да бъдат критично преосмислени. Да, бъдат пре, критично преосмислени. Всички онези, които имат някакви и се ползват с някакви изключения, трябва да ги аргументират. Според мен тези работи, тези изключения би трябвало да бъдат премахнати и правилата за приходите трябва да въжат за всички. Всички корективни механизми би трябвало да бъдат премахнати. Това е заключението на, на доклада Монти. бюджетните структури през последните десетилетия. Ако ги погледнем, какво ще видим? В началото имаше много силно застъпени митата, които финансираха европейския бюджет. С всяко търговско споразумение, което бе сключвано, например ЦЕТА, или пък преговорите с Австралия, Нова, Нова Зеландия, или евентуално ТИТИП, с всяко разширение на Европейския съюз, със страна, която представаше да бъде търговски партньор, а член на единия пазар, се премахваха, отпадаха мита. В такъв смисъл, митата вече не са толкова стабилна основа за приходите на Европейския съюз. Това е от една страна. От друга страна, приходи от е, наказателни мерки, Microsoft, например, това са мерки, които накърняват европейската конкурентоспособност. Санкциите не са стабилна основа за приходи. А един голям случай може да ни доведе милиарди като приход, тогава обаче има компенсация по отношение на съответната държава членка. Това така или иначе не може да се смята за перо приход. На следващото място. ДДС. -то. Те са толкова сложни тези ставки, така че в крайна сметка не се знае какви са, какъв е, каква е вноската и от страна на държавите членки, как се изчислява тази вноска, на какво почива дадена сума. На следващо място. За съжаление, в обществеността и в националните медии се води дебата за европейския бюджет и за съжаление този дебат е- се свежда винаги до въпроса дали човек, дали дадена държава членка е нето бенефициент или нето донор. Това са европейски рефлекси. И тези рефлекси загърбват идеята, че европейския бюджет е основа за вътрешния пазар. Ето, ед, един нетен донор, моята страна, от теоретична гледна точка е нетен донор. Добре, но от всички програми Германия има голяма полза. Ние се водим нето донор, но в структурните програми, в кохезионните програми, от тези програми получаваме много приходи. От, за, от всяко евро получаваме 74 цента. Така че един нетен донор може да печели като цяло и може да печели цялата економика на, на държавата донор. това трябва да се вземе преди при новите структури. Ние сме благодарни, че докладът Монти не се занимава само с приходите, а и с разходите. И то съвсем стриктно а, осветлява както приходната, така и разходната страна. И се говори в този доклад, доклад за добавената стойност на европейско равнище. Тоест, гледа се дали финансите произвеждат добавена стойност. Е, в европейския бюджет, мерките от него, дали те генерират европейска добавена стойност. В този смисъл, добавената стойност трябва да се разглежда както при разходите, така и при приходите. За това се говори много за европейското опазване на границите, европейската миграция, европейската политика за миграцията. Гледа се добавената стойност, дали се решават европейските задачи, но и в секторите като изследванията и науката, е, добавената стойност на европейско равнище е също много важна трябва да си спомним мисълта на господин Ламасур тук, дали има синергии с националните политики и националните бюджети, когато се финансират такива мерки. На последно място, комисията Монти предложи нови възможни инструменти за нови собствени приходоисточници за европейския бюджет. В някаква форма всички тези мерки, всички тези средства са обвързани с целите на европейската политика. Ще спомена две неща. Най-напред политиката за климата, опазването на околната среда, среда енергийната ефективност, Европейски енергиен съюз. Когато, ако е възможно, европейската цел по отношение на климата да се обвърже с енергийната ефективност, така че една част да бъде от е, една част от търговията с емисии, а приходите от нея да, да, да бъде насочена към европейския бюджет, това би било чудесно. На второ място, Данък върху финансовите транзакции. Това е един данък, който засяга финансовия сектор и банките. Ако нашата, нашето регулиране и намаляването на рисковете в финансовия сектор сектор бъде свържено, свързано с съфинансирането на бюджетите. Това би било също много добре. това значи да обвържем реалната политика с финансовата политика. Господин председател, ще се спра на този, на ролята на Европейския парламент. Нашата амбиция на комисията, моята амбиция е с многогодишната финансова рамка за след 2020 е, година да направим реалистични предложения на базата на доклада Монти. Предлагам на депутатите Ако искат, ако имат нужда да се свържат с мен или с моите сътрудници, да пътуваме с вас до Париж, Дъблин, е, Виена, Берлин. Ако вие искате да говорите с нас или пък ваши служители или пък представители на вашите министерства. Благодаря ви. Voilà. Благодаря. Тези аплодисменти а, наистина а, сказват а, възхитът от вашето изказване. Ние сме в края на един цикъл, а, бюджетен цикъл, а, известна степен анахроничен, предвиден за 7 години, а, е, многогодишната финансова рамка, плюс а, всичко това, което ще се случи и при възникване на криза се сблъскваме с сериозни затруднения. Собствените средства са важен елемент, но при отпадане на митата остават само 10%, а механизмите свързани с работите са доста а, сложна система. И а, тъй като 80% от бюджета отново се връща в държавите членки в рамките на ОСП или кохезионните фондове, и а, така стигаме до теорията на справедливо възвръщаемост, и всяка държава се чуди дали получава а, достатъчно или а, дали това, което получава, съответства на това, което тя дава, което се разминава с европейския дух. Така че докладът Монти е документ, който ще ни бъде от а, полза, в помощ, за да изградим европейския бюджет, така че да постигнем напредък. Господин Калфин, вие сте участник в тази работна група. Може да ни споделите а, е, вашите наблюдения, вашето виждане, как Европейския съюз да разполага с бюджет е, до позволяващ е, Европейския съюз да докаже своята сила. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Уважаеми дами и господа, преди всичко искам да благодаря на нашия председател, господин Тартюи, за това, че включи тази тема за обсъждане на тази годишната парламентарна седмица. Когато говорим за европейския бюджет и националните бюджети, националните парламенти, европейски са онези, които решават как да събират средствата, за какво да се разпределят, доколко е ефикасно е разпределянето и какви са резултатите за гражданите в края на бюджетния процес за всяка година. Обсъждането на всяка промяна в публичните финанси на Европейския съюз би трябвало неизбежно да бъде обсъждане между избраните представители на гражданите, т.е. депутатите от Европейския парламент и националните парламенти. При все това бих искал да кажа от самото начало, че това, което предлагаме в доклада, не е борба между институциите. Това не е преместване на властта от една институция към друга, било то на европейско или национално ниво. Това, което предлагаме е рационализиране на процеса, без да се губи от поглед принципа на субсидиарност. Това означава, че националните парламенти във всеки един момент ще могат да взимат решения за европейски бюджет, за националните вноски в него, за националните средства. Това предложение рационализира събирането и използването на публичните средства, повтарям, без да намалява възможността на националните парламент и правителства да заемат и изразят своята позиция, включително и в процедурите за консенсус, те да имат право на вето във връзка с европейския бюджет. Също така бих искал много да благодаря на комисар Оттингер за неговото изложение сега и за неговото желание от самото начало на работата му да отчете предложенията на групата на високо равнище. Както той току-що спомена, 2017 е година, в която ще вземем решение за бъдещето на европейски бюджет след 2020 година. Опасявам се, че това няма да бъде единствената промяна в Европейския съюз, предвид всички процеси, които се развиват в и извън Европейския съюз но предвид промените в Европейския съюз, бюджетът ще бъде един от въпросите, които ще бъдат предмет на особено внимание. Затова сега е момента да помислим как да подобрим нещата, как да подобрим процеса на събирането и изразходването на публичните финанси на европейско ниво. Ще спомена тук, че имаме различни инструменти които са насочени към същите накоплаци. Това са националните бюджети, европейски бюджети, различни механизми за стабилност. Всичко това е под формата на субсидии, гаранции, предоставяне на средства, но в крайна сметка става дума за едни и същи дънокоплаци. Затова трябва да разглеждаме европейските публични финанси – в по-широк контекст и да мислим за това, за кого в крайна дума става сметка. Защо е необходима реформа на европейския бюджет? Бих искал да ви съобщя, че това е нещо, което доста рядко може да се наблюдава. Ние представляваме трите институции Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия и в крайна сметка стигнахме до един доклад, който е почти изцяло резултат на консенсус. Защо? Защото отново всички тези промени, които предлагаме, са много необходими. И има много възражения, и дори почти няма възражения, да се запази сегашната система в бъдеще. Защо? Защото сегашната система не е прозрачна и е трудно за разбиране. Никой в Европейския съюз не може да обясни на гражданите защо определени държави плащат определена вноска в европейски бюджет. Няма обяснение за това. Имате много изключения, коледни подаръци, какво ли не, още в целия процес на преговаряне на европейски бюджет. Това е много непрозрачен бюджет, който се извършва от правителствата в рамките на съвета и в крайна сметка няма никакви обяснения защо определена държава плаща определена сума и не е възможно съответно да бъдат информирани данокоплаците какво точно плащат и какво получават замяна. Второ, виждаме, че в момента европейският бюджет е нещо, което е в контекста на цялата динамика в Европейския съюз и в света. Европейския бюджет се залага за 7 години напред в съответствие с националните средства, т.е. по-скоро средствата, които отиват отново в държавите членки, но този бюджет не отразява приоритетите за гражданите. Тази година ръководителите на правителствата и държавните глави в Малта ще обсъдят въпроса за миграцията. Един изключително важен въпрос за всички нас. Как Европейският съюз съвместно ще отговаря на предизвикателство с миграцията, също така зависи от бюджета до голяма степен. Смятам, че това е добър пример за това, че няма нито една държава в Европа, която би могла да се справи с миграцията без помощта на другите държави членки. Така че това е една сфера, в която е ясно, че Европейският съюз носи много голяма реална полза Европейският съюз може да направи по-ефикасни разходите, свързани с тази политика, както и с други видове политика, и може да доведе да гарантира по-добри резултати за самите държави членки. Но това не отговаря на това, което е било заложено в бюджета през 2012 година. Има ограничена степен на гъвкавост, може средства да се прехвърлят от една година в друга, но това не е нещо, което гражданите биха очаквали. Така че не бих твърдял, че това е бюджет, който е готов да отговори на предизвикателствата, както и на волята на европейските народи. Разбира се, съсредоточаваме се върху приходната част, защото това е мандата, който получихме от институциите за пръв път съветът се съгласи да даде право на друга институция да обсъди този въпрос, особено парламента. До сега всичките процедури в Европейския съюз са били такива, че Европейският парламент изобщо не е могъл да се произнесе по приходите в европейския бюджет. Обикновено решенията се взимат от държавите членки, обикновено от правителствата. Аз познавам много малко държави, в които се води задълбочен дебат за националната вноска в европейския бюджет преди да се приема многогодишната финансова рамка. Така че това се прави без участието на парламентаристите, избраните народни представители. На практика предлагаме две основни неща, големи неща. Първо, да се откажем изцяло от всякакви суми, които са изключения, отстъпки, от други видове отстъпки, които правят бюджета неразбираем и сложен за обясняване. И второ, предлагаме да се преразгледа приходната част на бюджета, приходоисточниците, без допълнително увеличаване на данъците, данъчна тежест върху гражданите. Отново отчитаме, че това е само част от публичните финанси на Европейския съюз и че трябва да сме много внимателни, когато се внасят каквито и да било предложения в тази насока. Също така искаме да запазим изключителното право на националните парламенти да взимат решения. Не предлагаме европейски данъци, нищо, което да се прави така че да бъдат подминати националните парламенти. Това, което ние предлагаме е съвместен поглед, съвместно, заедно с Европейския парламент, националните парламенти, за да може парламента да стане по-добър. Имаме и някои конкретни предложения за собствените приходоисточниците. Предлагаме да се увеличат до 50% собствените приходи в бюджета. Господин Тингър говореше за 20% и говорим за онези сфери, в които Европейският съюз наистина води до реална полза. Не става дума само за данъчно облагане и генерирана средства, говорим за сфери, в които Европейският съюз наистина може да носи реална полза. И когато говорим за обща данъчна основа, това е свързано до голяма степен с избягването на данъците. И когато говорим за облага на такси, говорим за облагане с такси на трети държави, които искат да внасят стоки в Европейския съюз, без обаче да зачитат онези правила, които ние имаме, например в областта на опазване на околната среда. Ако Европейският съюз не би съществувал, нямаше да има такива източници, така че те са породени от самото съществуване на Европейския съюз. И накрая две изречения за това какво ние искаме да предложим и какво смятаме за процеса бъдеще. Както вече казах, не е възможно да имаме резултати, ако, е, ако националните парламенти не участват активно в процеса. Смятам, че диалога и този диалог не трябва да бъде веднъж или два пъти година, но трябва да се разгръща в формата на работни групи, обсъждания, конференции, диалози и той трябва да бъде да се води практически постоянно и трябва да се обсъжда много често и на национално ниво, и също така много често на регионално ниво, защото много често е регионалното ниво на управление в държавите членки е много важно от гледна точка на финансите. И всичко това трябва да бъде поставено в цялостния контекст на промените в Европейския съюз. С Брекзита всички знаем, Европейският съюз ще се промени. И не просто защото една държава членка напуска, а защото трябва да гарантираме това, че гражданите разбират каква е ценността на Европейския съюз. Не само Европейска комисия да казва колко даваме, колко получаваме, защото това не е възможно да се направи в счетоводни термини, но трябва гражданите да разбират каква е ценността на Европейския съюз и какви са инструментите за държавите членки. Така че ценността на Европейския съюз е един въпрос, който трябва да се доразвие. Предполагам, че в крайна сметка ще има един определен инструментариум, който да ни позволи да се оценява тази реална полза от Европейския съюз. Благодаря. Нашият бивш колега Ивайло Калфин за това обобщение, което ни представи, анализа и препоръките. Е, в този е, доклад на групата е, на високо равнище, председателствана от Марио Монти. Всъщност, истински консенсус между трите институции – съветът, парламентът и комисията. И всичко това е наистина много обещаващо. В комисията бюджетни въпроси ние е, сме обсъждали необходимостта бюджета да бъде наистина ясен и четим от хората. И ето, когато възникне криза, тъй като не разполагаме със средства да се справим с нея, се създават бюджетни сателити Сирия, Турция, напълно неясни, мъгливи финансови инструменти. И за това се обръщам към колегите от националните парламенти. Какъв е вашия контрол? Как се осъществява дебата в парламента? И тъй като а, ето го и господин Ламасур. Казвам добре дошъл на Елен Ламасур. А, той вече е сред нас. Той е, е работил в рамките на групата на високо равнище. Вече изслушахме комисаря Йотингер, а, решен а, да се раздвижат нещата, свързани с разработване на новия бюджет, подчерта европейската добавена стойност и волята, собствените средства, които днес представляват 10%, 15 милиарда, от 158 милиарда. Това е бюджета за 2017. Тоест от 10% да стигнат 50% собствените средства. И колкото а, повече е този дял на собствените средства, толкова по-малко ще се говори за справедливата възвръщаемост а, в държавите членки. Така че давам ви думата Аля Ламасур. Благодаря, господин председател. Моля да ми извините, че не можах да се включа още в самото начало на днешната ви среща, но имах транспортен проблем. Радвам се на възможността да обсъждаме тези въпроси с представителите на националните парламенти, които са пазители на финансовия суверенитет. А, радвам се тук и на участието в срещата на господин комисаря. Това е един европейски политически дебат. никоя партия, нито пък държавите членки не смеят да засегнат въпроса с бюджета на Европейския съюз и негото финансиране. И моля да ме извините, ако а, сега ще повторя казаното от Ивайло Калфин, но аз също искам да наблегна на три въпроса. Първо, предложението на групата високо равнище абсолютно спазват буквата и духа на Европейския договор. И не само, че зачитат а, договора, но се връщат към извора на европейските договори, които предвижат от 16 години насам, на 25 марта ще бъде отбелязана 60-та годишна на Римския договор, където се подчертава, че със собствени средства се финансира европейския бюджет, т.е. данъчни приходи и мита, които се внасят в европейския бюджет. Това не означава, че Европа има възможност да събира данъци и в а, рамки, определени от националните парламенти, а, суверена, Европейския съюз може евентуално да се ползва от известен ресурс, от известни а, средства каквато е практиката в някои държави членки за местните органи на власт. И всъщност Европейския съюз може да се възприеме като а, такъв а, орган на власт, а, въпреки че географските размери са много по-големи. И може би най-забележителният елемент от нашия доклад е една таблица, изготвена от бюджетната комисия на Европейския парламент по искане на председателя му, по а, сателитите, които представляват а, европейските бюджети, които са извън бюджета на Европейския съюз и националните бюджет. Тъй като от 20 години има таван, един процент от брутния вътрешен продукт, и решение на Европейския съвет и на държавите членки са натоварили а, допълнително прилагането на много политики, а всъщност няма а, възможности европейския бюджет да ги финансира. Именно за това се създават тези сателитни бюджети за финансиране на тази или друга дейност. И това създава няколко проблема и за нас парламентаристите основният проблем тук е, че истинското решение, истинския политически дебат по създаването на тези бюджети всъщност се изплъзва от контрола на Европейския парламент като по дефиниция тези средства не са финансирани от Европейския парламент. А, изплъзват се тези бюджети и от контрола на националните парламенти. А, но ясно е, че а, министър на финансите е в съответния национален а, парламент а, обяснява как а, е взето решение в Европейския съвет или в КОП-21 и ние сме политически задължени да гласуваме и да приемем това решение. Това не е удовлетворително, защото се стига до такова фантомно финансиране, което, върху което не може да се упражни демократичен контрол. И третият елемент – това е тема, по която до този момент никой не е работил. Нито Европейската комисия, нито Европейския парламент, нито пък държавите членки. Може би някой от вас ще ме опровергае по последния въпрос. А, това е прилагането за бюджета на принципа за субсидиарност. Всички ние много държим на принципа за субсидиарност. Лисабонския договор дава такава възможност и възможност да се контролира прилагането на този принцип, а, така че да не получим а, жълт или червен картон. Някои от вашите парламенти са показали такъв по някои теми. И когато взимаме решение в рамките на Европейския съюз, косвено с подкрепата на националните парламенти или на правителствата, Европейският съюз ще бъде натоварен с по-голяма отговорност, в една сфера, в която се прилага поделената компетентност, чрез създаване на Европейска агенция или някаква административна служба, като Европейската служба за външна дейност, например. Никой а, не а, прехвърля финансовите и е, човешки ресурси, е, които да поемат е, тази допълнителна, този допълнителен товар. Така че принципното решение, което се обявява шумно в Европейския съвет, в крайна сметка се прилага слабо, много късно, просто защото няма средства за това. А когато има средства, когато се осъгърят такива, ние ще изпаднем в ситуация, при която създаването, осигуряването на допълнителни средства на европейско ниво, Европейската комисия или агенции или други органи, добавят един административен слой допълнителен и в крайна сметка и приходи, в крайна сметка данакоплатците са същите на местно, регионално, национално, европейско равнище. Това е недопустимо. И смятам, че е настъпил моментът да разширим принципа на субсидиарност в сферата на бюджета, да сметнем, че Европа а, действа и се развива а, при постоянни бюджетни разходи. И ако се изразходва едно евро в повече в Брюксел, това евро няма да се добави а, към а, разходите и а, приноса на европейските данакоплатци и е, че това дава възможност да се спести едно евро на национално ниво или дори повече от едно евро. Така че в няколко сфери е, предприетата на европейско ниво дейност ще позволи е, в е, дадени сфери да бъдем по-ефективни и дори да постигнем економии. за сега това все още не е правомощие, компетентност на Европейския съюз, но когато настъпи този момент, в сферата на отбраната, например, ще имаме възможност да повишим за много по- ниска себестойност сигурността на Европейския съюз защото ние общо сме по-силни от а, САЩ. Например, но нито една от а, нашите 28 армии не е в състояние да води война. Така че а, сметнем, а, че а, това ще а, подсили бреговата и личната охрана, но е, ние се нуждаем от истински контрол по границите на Европейския съюз и днес митническите служители или граничната охрана трябва да бъдат е, поставени на тези места на европейско ниво. И е, европейското общо благо, което беше е, споменато преди малко, защото при пренебрегване на този принцип няма да може да се финансират европейските дейности и ще бъдат свързани с много по-високи разходи. Така че ние трябва да създадем, да въведем една система, да речем на базата на националните сметни палати, така че за по-нисък за данакоплатеца разход да се постигне по-голяма ефективност. Благодаря ви. Мерси. Благодаря, Алена Ламасур. В същия ред на мисли, тъй като председателствам бюджетната комисия, трябва да ви кажа, че през нас мина един проект за закупуване на сграда в Токио за нуждите на Европейската служба за външна дейност. И една сграда в Пекин за тази служба. Тоест има това ще бъде 29-то посолство. А, има ли смисъл в подобни начинания? Дали не е по-добре да бъдат обединени е, нашите представителства, например консулските или визовите служби. Може би може да се добави, да се подчертае наличието на такава европейска добавена стойност. И така, сега ще изслушаме представителите на академичните среди, госпожа Констанце Адолф. Къде е тя? Имате думата, госпожо. Разполагате с 10 минути. Благодаря. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за поканата. И на унези от вас, които участваха в дискусията. Благодаря и на тях. Искам да ви представя две изследвания от е, платформата Green Budget. Тези две изследвания бяха направени по заръка на Европейския парламент. Те се отнасят до собствените приходоисточници. Тази сутрин чухме две основни идеи, а именно, че бюджета трябва да се промени. Сегашният бюджет не представлява, не отразява задачите, с които трябва да се справи Европейският съюз. И въпросът е как да се енергетизира трансформативната сила на европейския бюджет. Искам да ви дам един пример с това, което ние наричаме зелени собствени приходоисточници. Искам да ви кажа защо всъщност е настъпил момента за зелени собствени приходоисточници. И също така искам да говоря защо смятаме, че моментът е именно сега. Както казах, направих две, направихме две изследвания за Европейския парламент може да се... Те са на разположение в интернет и на страницата, включително и на страницата на Хелга Трюпел. Ние помолихме нашите експерти да подпишат една декларация. 63 Подписа от високопоставени политици бяха събрани в подкрепа на тази декларация. Политици, е, научни работници подкрепиха именно декларацията, подкрепяща зелените собствени ресурси. Също е, е, зелените приходоисточници крият такъв потенциал? Ясно е, че бюджетът крие, на Европейския съюз крие дефицит, но това, което е много важно тук е, че европейският бюджет на него му липсва управляваща посока. И това не се отнася само до климатичните промени. Искам да подчертая, че това е социална и економическа задача. Зелени собствено, собствени зелени приходоисточници. Както казах, искаме да усилим трансформативната сила на европейския бюджет, да укрепим данъчната конкуренция между държавите членки и, както бе споменато, да се насочим към принципа замесителят плаща. Защо трябва да се плащат за, от националните бюджети средства за външни фактори? Тук европейски бюджет може да играе много важна роля. Да не говорим и за по-добро разпределение на ресурсите. Още нещо, което бе споменато, имаме споразумението от Парагрес. Както знаете, член 2 на Парижкото споразумение говори за 1,5 градуса като цел намаляване на температурата. Това, което обаче не се казва е, че тази цел няма да се постигне, защото нашите политики до 2020 и 2030 година ще се насочат към целта 2 градуса. За момента това е така. Въпросът е, че ако искаме да постигнем целта 1,5 градуса, политиките трябва да се заострят и това не може да се случи без допълнителни финансови ресурси. На следващо място искам да се спре на общия економичен и економически подход. Нещо, което трябва да се случи, нещо, с което трябва да се обсъжда в контекста на европейския семестър, семестър а именно въпроса за това дали европейския семестър ще, за, ще замести стратегия 2020 след 2020 година. Защо говорим за зелените приходоисточници? трябва да подчертая, имаме много външни фактори, които не са отразени в истинските пазарни цени. Това означава, че цените са субсидирани, които плащаме в момента. И това е нещо, което трябва да бъде взето предвид е, при дебата за е, работите рабатите и при дебата за бъдещи европейски бюджет. Трябва да се компенсират тези външни фактори и по отношение на социалните бюджети. Защото тези външни фактори са, пред, предизвикват големи разходи в бюджета, е, тъй като знаем, ето, например, миграцията не спира пред националните граници. Имаме много публични блага, които нямат непременно а, целим, те имат, но за тях има разходи. Колкото по-рано се насочим към този проблем, толкова по-добре, защото в противен случай ще закъснеем с мерки по отношение на климата, на социалната сфера и това ще струва да, скъпо в бъдеще. Каква е реалността? Когато погледнем приходите на Европейския съюз, знаем, че имаме ДДС, имаме а, приходи от мита. Но ако погледнем този слайд, ще видим, че сме по 2% по отношение на, а, на приходи от ДДС. Т.е. има голям дефицит тук. Каква е реалността? Няма да се впускам в а, въпросите за заедостта, но ще кажа само, че само зеления сектор може да произведе много допълнителни работни места. И ние сме много зависими от енер... по отношение на енергетиката. Всяка година се внасят горива над стотици милиарда евро а за това не се говори. Същото се отнася и за субсидиите за твърдите горива. Говоря за външни фактори и тук именно имаме такива. Какво означава това? Ето, имаме 10,1% увеличаване на отношението между работния пазар и безработицата. Когато погледнем първото ни изследване, предлагаме четири инструмента. Данъци върху енерги... от областта на енергетиката, от областта на екологията, от областта на зелената економика. И тези средства могат да се насочат към субсидиарността и към екологията. Тук има възможности за собствени ресурси за бюджета. Тук пътищата са социални, економически, има много възможности. Интересното тук е, че знаем фактите, знаем цифрите, но е много трудно да се говори за това. И за това ние направихме още едно изследване за комуникацията на тези послания. Погледнахме разли... 8 различни послания и се радвам, че групата Монти е отразила тези въпроси. Например, въпросите за конкурентоспособността и, и търговията с въглеродни емисии. Какво направихме в нашето из, из, изследване? Оточнихме целевите си групи и след това се опитахме да говорим за екологичния данък. Погледнахме въпросите за економиката, конкурентоспособността, социалните въпроси европейското измерение и екологичното измерение. Къде и защо е толкова трудно да се кажат нещата такива, каквито са? Защо не може да се комуницира с обществеността? Когато, например, става дума за конкурентоспособността, когато знаем, че някой от нашите най-високо конкурентоспособни страни, надявам се някои от тях са тук, имат и най-високи данъци, ето, например, е, Дания. Сега, социалния капитал. Какво знаем за него? Това, което казват учените, че в сравнение с други видове данъци, е, екологичните данъци са най-малко регресивни. Изводът е, че само ако работим заедно, може да се справим с климатичните промени. За субсидиарността. Ние не може да се справим с миграцията поединично. трябва да съм, се замислим за това, как и тук да обединим усилията си. Искам да ви покажа последния си слайд. Това е пример за данъка върху въглерода. Като погледнете в лявата колонка, тук сме се опитали да аргументираме нуждата от въглероден данък разгледахме въпроса за това, защо имаме толкова много въпроси, свързани с економическите влияния, вместо да погледнем въпроса за това как да се инвестира в зелената економика и как да се направи економиката по-въглеродонеутрална, как да се намалят въглеродните емисии – по тези въпроси се работи, но има много какво още да се направи. Сега, по отношение на данъците, казах, че екологичният данък е по-малко регресивен от други данъци, но тук са необходими мерки за прилагане на тези инициативи. Европа не е само администрацията в Брюксел. Европейския съюз е съставен от държавите членки и именно те трябва да са действащата сила, когато става дума за дистрибутивните ефекти. Като заключение искам да ви кажа нещо много просто – Кажете ми какви, какво облагате и какво не облагате и какво, как, как разходвате средствата си. Аз ще ви кажа какви са ви целите. Тази сутрин ние обаче няма смисъл да говорим по тези въпроси, защото европейския бюджет представлява именно приоритетите които вече споменах, а именно работа заедно на всички равнища. Благодаря ви, госпожо, за това ясно изложение, показвайки, че наистина данъчната власт е в ръцете на националните парламенти. И тези скандали, като панамските документи и други, показват, че някои укриват част от средствата си. Благодаря ви, госпожо, за това изказване, така че ще обсъдим тези цели и вида общество, каквото искаме да постигнем. Сега давам думата на нашата, на следващия оратор, който разполага с 10 минути. Thank you very much, Mr. Много ви благодаря, господин председател. Днес бих искала да споделя мнението на проекта Fairtax справедливо данъчно облагано, облагане, извинете, с оглед на бъдещето на финансирането на Европейския съюз. Бих искала не само да споделя с вас нашите мисли, но също така да направя паралел с нашите предложения и тези в доклада Монти. Нашето изследване или нашите предложения за бъдещето на финансирането на Европейския съюз се основава върху два принципа. Първото е, че сегашната система на собствените средства на Европейския съюз не допринася за постигането на целите, заложени в стратегията Европа 2020. И второто основание за нашето изследване и втория принцип е, че се наблюдават недостатъци в устойчивостта на данчното облагане в Европейския съюз. За нас е чест и огромно удоволствие, че тези две съображения или принципа са наистина отразени в доклада. Така че в доклада виждаме, че се възприемат критерии, основани върху принципа на ориентираност към устойчивостта и също така се възприема подхода за преодоляване на недостатъците в устойчивостта при данъчното облагане. Тези недостатъци са свързани с високата увеличаваща се тежест върху данъците за върху труда. Второ, също така, както беше споменато днес, намалява значението на коригиращите данъци. В екологичното данчно облагане преминахме от 7,7 към 6,6%, същото и в данците върху потреблението. Третият недостатък е интензивната конкуренция в данъците, включително прехвърлят на печалби и проистичащите от това скандали. Четвъртият проблем е съответствието на данъчното законодателство и данъчните измами. И петият недостатък или проблем е, че нараст, извинете, намалява прогресивния характер на данъчните системи, т.е. виждаме, че намалява прогресивния характер на данъците и отслабва сплотяването, изближаването в обществото и нараства неравенството. Затова предлагаме в нашия доклад в допълнение към всички сега действащи критерии да се въведе критерия за ориентираност към устойчивост. Много се радваме, че Нашият подход, който предлагаме, отразен и в доклада Монти, и че идеята за четирите стълба за устойчивост също така се отразя в доклада. Ние говорим за економическа, социална устойчивост, екологична устойчивост и институционална устойчивост. Подчертаваме, че институционалната устойчивост е абсолютно необходима защото без добре действаща правна уредба няма възможност да се събира достатъчно данъци. Така че институционалния стълб, институционалната устойчиво за нас са, сред, за нас са най-важните. Когато говорим за економическата устойчивост, разглеждаме економическия растеж по друг начин. Не говорим за количествен, а за качествен растеж, всъщност, който е интелигентен растеж. Говорим за данъчно, данъчно бюджетно устойчивост, Той говорим за програми на правителството, които предвиждат устойчиво събиране и разходване на данъците, говорим за економическо благосъстояние. Когато, когато говорим за социална устойчивост, говорим за трудвата заето, социалното приобщаване, сближаване, мобилността, общо благосъстояние и качество на живота. Що се отнася до екологичната устойчивост, то собствените приходоисточници на Европейския съюз въз основа на данъците могат да допринесат за намаляване на замърсяването на въздухата, да насърчават използването на възобновяемите енергийни източници и внедряването на екологосъобразни иновации. Що се отнася до устойчивостта на институциите, а също така правила и създаващи се традиции – Говорим за хоризонтално хармонизиране данъци, данъците, като се избягва над преварата, кой ще предложи най-низки данъци. Говорим за ненамеса в данъчното облагане на държавите членки и справедливото разпределение на финансовото бреме, финансова тежа сред държавите членки. Защо следва да се използват определени данъци като собствени средства на Европейския съюз? Защото има някои проблеми, които не могат да бъдат решени само на национално ниво виждаме намаляване на данчната основа и прехвърляне на печалбите. Освен това има трансгранични външни фактори, които не могат да бъдат решени на национално ниво и за това данъка на нивото на Европейския съюз като източник на собствени средства ще може да реши проблема с онези, които лежат на гърба на другите, без да правят нищо и също така ще позволи да бъдат преодолени слабостите на сегашната система, включително ще позволи да се изчислят вноските на държавите членки, защото понякога в рамките на Европейския съюз е много трудно да бъдат проследени данъците и много трудно е да се изчисли каква е позицията на държавата членка с оглед на нейната вноска. Като разглеждаме доклада, виждаме, като най-голяма иновация това, че докладът споменава няколко варианта, свързани с собствени средства, основани върху данъците. Бих искала да предложа да внимание на това, което оценяваме като най- е, реалистични кандидати за продоляване на вече споменатите недостатъци. Е, това е общата корпоративна данъчна основа, данъка върху финансовите транзакции, е, данъка върху въглеродните емисии, данъка върху самолетните билети, възоснова на генерираните въглеродни емисии. Също така ако се прилага принципа за общата корпоративна данъчна основа, това ще позволи да се намали данъчната конкуренция, увеличаването на данъчната тежест върху труда, да се продаде такива проблеми като несъответствие в данъчната сфера, и данчни измами, особено такива като укриване на данъци, избягване на данъци, агресивно данъчно планиране. Говорихме и обсъждахме и потенциала на общата корпоративно консолидирана данъчна основа. И говорихме за това, тук виждате резултати. Възможно е тази данъчна основа да замени данъчните извинете, собствените средства, основани върху ДДС. Тази система работи всички държави, с изключение на Кипър и при двата сценария. Що се отнася до бронационален доход, трябва да говорим за частична замяна, защото нито една държава членка няма да може да събере достатъчно данъци, за да може изцяло да замени брутния национален доход. Що се отнася до данъка, върху финансовите транзакции, то отново това може да смекчи интензивната данъчна конкуренция, ще повиши ролята на коригиращото данъчно облагане в Европейския съюз и ще помогне в борбата срещу данъчните измами и данъчното избягване. Що се отнася до потенциал с генериране приходи от страна на данъка върху финансовите транзакции, то ще може изцяло да замени собствените средства, основани върху ДДС. И в първия сценарий се предвижда, че това ще е възможно за 8 държави членки, във втория сценарий за 12 държави членки. Смятаме, че ще е възможно да се замени с този данък средствата основани върху ДДС само за Германия и Франция, но в друг сценарий е възможно за 25 държави да има такава замяна. Следващият вариант, който се предлага е данъка върху самолетните билети. Отново тук няма връзка с интензивността на въглеродните емисии които са залегнали в данъка върху самолетните билети, които се прилагат в половината от държавите членки. Обаче това не зависи от обема въглеродни емисии. Отново направихме изчисления за потенциала за приходи и отново нашият сценарий се основа върху облагане за данък възоснова на тон въглеродни емисии като единица. Виждате тук различните сценарии. И последното, за което ще говоря, е въглеродния данък, данъка върху въглеродните емисии. Също така проучвахме възможността за прилагане на този данък и виждате потенциала с генериране на приходи отново в зависимост от цената на тон емисии въглероден диоксид. И като заключение искам да кажа, че тази част се отразява също така в доклада на групата на високо равнище. Много високо оценяваме това, че се предлагат различни подходи с различен мащаб и нещо последно, което е много важно, че това е, че се обвързват приходите и разходите в Европейския съюз, че се въвежда понятието на европейски публични блага и реалната полза от Европейския съюз. Благодаря ви. Merci, Merci la... Благодаря ви, госпожо. Благодаря ви за този интересен анализ, оценките и предложенията за различните собствени приходоисточници, които биха дали възможност практиката на отделните държави членки да се координира. Сега ще преминем към дискусия и ще дам думата на тези от вас, които изразиха желание да се изкажат като ви помоля да спазвате на срок, период на изказване. Първият оратор Грегор Сбирески. Моля да ми извините, ако не произнасям правилно това име от Полския сенат, председател на бюджетната комисия. So first of all, allow me to congratulate Благодаря на господин Монти и неговите експерти. Докладът, който е подготвен, е много добър. Заключенията на този доклад в някои области трябва да бъдат подкрепени и приветствани. Например, идеята за балансирания бюджет – това е важно, както каза и председателят. Друг важен принцип. Идеята за реструктуриране и упростяване на, бюджета, на, процеду... на бюджетните процедури. Тази идея също трябва да се подкрепи. Особено премахването на изключенията и работите за приходната страна на бюджета. Някои, от, някои страни от доклада изискват обаче по-задълбочен анализ – по отношение, например, на економическите дейности, предприемани от бизнеса в Европейския съюз. Например, въглеродният данък трябва да бъде анализиран по отношение на конкурентоспособността на предприятията. Ограничаването на конкурентоспособността може да има въздействие върху нашите преходи и приходите на европейския бюджет. Това трябва да, този данък трябва да се анализира много добре. Аз бих се съсредоточил по-скоро върху новите приходоисточници и върху финансо, и върху, например, върху данъка на финансовите транзакции. Е, то е по-лесно, по-лесен за въвеждане. и може да бъде по-осъществен от отделните страни в Европейския съюз. Сега по отношение на разходите. Договорът на Европейския съюз изисква да се финансират политиките на Съюза. В този смисъл бюджетът е, не, е, не е гъвкав, не е достатъчно гъвкав. И аз подкрепям идеята на доклада да се разгледа възможността за реформа, за реформата на общата сълскостопанска политика и на политиките, които поемат по-голямата част от бюджета. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на колегата Карл Фидлер, заместник председател на бюджетната комисия, Камерата на депутатите на Чешката република, независим. Е, Благодаря. Аз си водих бележки по време на презентациите и открих противоречие в това, което чух. Мисля, че господин Артуи каза, че делът на митата спада в бюджета като приход. Голяма част, голямо значение се отдава на екологичните политики. И факта, че промишлената ни политика трябва да спазва екологичните изисквания. Проблемът тук обаче, според мен, че има много стоки от трети страни, които се продават в Европейския съюз. И тези трети страни имат предимство по отношение на конкурентоспособността, защото те не трябва да спазват много от изискванията. Аз съм от стоманно-добивния сектор в Чешката република и, имам, виждам хората тук кимат в знак на одобрение. Ето, например, е, вносът от, на стомана от Китай. Там не се спазват изискванията за околната среда и смятам, че нашите търговски партньори трябва да спазват правилата, е, които имаме ние тук, ако искат да продават на нашите пазари. Единственото, което може да направим е да се защитим чрез митнически такси. Не може да се каже, ние няма да, да спазваме също екологичните изисквания и ще увеличаваме производството си. Не, това не бива да се случва. Трябват обаче мерки за защита. Защото Европейския съюз за момента не защитава правилно единния пазар. В началото чухме, че митата представляват все по-малка част в бюджета. Това е възможност тя да се увеличи. Освен това, много европейски компании ще станат изведнъж по-конкурентоспособни по този начин, чрез тази мярка. Също така разбрахме, че имаме проблем с безработицата. Това е ясно. Знаем, че има увеличаване на производителността и производството. И въпреки това имаме голяма безработица и недостиг на квалифицирана работна ръка. Това е, е повод да кажем, че всъщност образованието ни не е на нужното ниво. Е, Благодаря. Примера с, е, с манодобива може би ще доведе Европейския съюз до преразглеждане на търговската политика и предвиждане на съответни инструменти за закрила. Там, където САЩ въвежда данък 50%, с 20% Европа като че ли само се извинява. Сега Изабел Тома от групата на социалистите в Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Благодаря аз също на всички членове на групата Монти, така че да можем да излезем от една система непрозрачна, тук стана дума и за тия съзвездия от финансови инструменти, това ни го припомняте, господин председател. Често тази задънена улица също така се дължи на нашата а, система, която напълно противоречи на духа на договора. И а, а, всъщност собствените средства не са основните при... дял от приходите, а всъщност а, не е така и бюджета всяка година се разпада все повече. А, защото държавите членки, като че ли дори искам да ги извиня, трябва да направят основен избор между собствения и европейския бюджет. искам да поздравя и комисията за нейната воля да се ангажира с 50% намерение за следващата рамка. Също така споделям и това, което беше изложено връзка с екологосъобразните възможности, които ни се представяха и споделям това, което каза чешкия колега, за съжаление той напусна залата. защото да, въглеродния данък не трябва да се плаща само от европейците, тъй като и съответно при вноса на стоки, които са имат отношение към въглеродните емисии, трябва да бъде съобразен на границите този е, данък. А, искам да подчертая също така а, и както посочи и госпожа професора от Бърно, трябва да се постигне данъчна справедливост. Това е в центъра на европейския проект. И наистина смятам, че нещата трябва да се казват с истинските си имена. Много националните компании, тези, които трупат най-големи печалби, всъщност са и тези, които плащат най-малко данъци. И е, на практика не участват в а, е, а, е, тези а, а, такси и данъци, а, които са свързани с опазване на околната среда. А, да, напред има по отношение на общата корпоративна данъчна основа, но тук все още не се взима предвид нематериалния капитал, който а, не е взет предвид и а, това е важен, важно средство за борба с данъчния дъмпинг. Още нещо искам а, да кажа. Вие сте прав, подчертавайки, а, че решение за а, нов интеграция а, в тези политики могат да бъдат и нови тези политики, например по безработицата сред младите хора и плана за економическо растеж, а там няма как да се приложи субсидиарността. Но трябва да кажем, че не можем да продължаваме системно това развитие и търсене на средства в средствата за научна и развойна дейност – а въпросите, свързани с сигурността, знаем е, какъв е техния размер. Имах още какво да кажа, но сигурно ще бъде друг път. Благодаря, госпожо Тома. Алена Масур ще напусне след малко, така че ако разрешите, нека да му дам думата на него сега, да реагира на казаното от изказалите се до този момент. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички оратори. Няколко коментара и отговори на въпросите, които бяха повдигнати. Наистина, сроковете, които са определени, ни предоставят възможността да проведем допълнителни проучвания, както посочи и господин Лески и всеки в страната си, и ние всички заедно и на съвета на министрите на финансите да обсъдим тези въпроси, защото целта, както припомня и комисаря и групата на високо равнище, да сме готови за това реформата, която ще, по която ще вземем решение, да може да се осъществи след 2020 година в новата годишна финансова рамка. В групата на високо равнище беше обсъден въпроса, че новите приходи, които могат да бъдат зададени в бюджета на държавите членки и приходи, които по силата на засилено сътрудничество да се осъществят, да станат факт. До този момент тази насока е слабо развита и смятам, например, че данъка върху финансовите транзакции, ако види бял свят, ще финансира засиленото сътрудничество. Също така и данъка върху печалбата на Европейската Централна банка. Това е източник, който обаче ще отиде в еврозоната. Тоест, трябва да се разграничи това, което е възможно да се осъществи на един първи етап, да речем след три години, и това, което, за което ще е необходимо повече време. И е, също така имам усещането, не че го споделя цялата група на високо равнище, общата корпоративна данъчна основа и хармонизирането на данъчната основа, тази мярка ще е, е, трябва да се осъществи в един по-далечен етап, защото ще е необходимо повече време за това. Така че Междувременно трябва да следим много внимателно какво се случва в света. Още един коментар. да не забравяме, че данъците, които бих нарекал с морална стойност, да речем върху въглеродните емисии, не е, а, събират средства, колкото а, повече а, е, те изпълняват целта си, т.е. да се намалят емисиите, толкова по-малко средства ще ни носят. А, това се случи и с а, митата, които а, с времето отпадат все повече и повече и е, представителите е, в е, проучванията именно това посочва, че трябва пакет от мерки да се предвидят, а не само една мярка. Беше подчертан тук и връзката между приходите и разходите. И разбира се, че европейските фирми спрямо тези на трети страни не трябва да бъдат поставени в по-неизгодна позиция и предприятията, които произвеждат на територията на Европейския съюз, както и стоките, които се внасят, при тях данъците трябва да бъдат съобразени. Що се отнася до митата, ние не можем от днес за утре да вземем решение да увеличим ставките, защото трябва да се предвидат и антидъмпингови мерки. Благодаря ви. Бих искала да попитам Елена Ламасур преди да си тръгне, дали данъка върху финансовите транзакции не носи риск от делокализиране а, на а, тези а, транзакции. Да, това ни казват а, финансовите среди. Това е едно, а второ, аз не вярвам това да се случи. И Европейската комисия е провела едно отлично проучване в тази сфера, а аз лично смятам, че в близките години, особено при преговорите за Брексит, бъдещето на Лондонското Сити и всички тези преговори и отношенията, финансови отношения между Обединеното кралство и Европейския съюз, не мисля, че много бързо може да се постигне напредък по тази тема. Това ще бъде нещо, което ще бъде включено втория етап. Благодаря. Благодаря на Елен Ламасур. Сега ще изслушаме Антонио Месяни, член на бюджетната комисия и програмирането представител на Камерата на депутатите на Италианската република. Благодаря, господин председател. Сегашната структура на бюджет на Европейския съюз е важен фактор, предизвикал кризата в съюза. За това е важно да обърнем внимание на бюджета, за да можем да дадем нов живот на общностния проект. За това доклада Монти е една много интересна основа, с която ние сме съгласни, защото тя ни дава основа за по-нататъчна добра работа. Разбира се, знаем, че има някои недостатъци, те трябва да бъдат преодолени. И искам да спра на един от най-важните за мен аспекти на доклада Монти. Например, споделяме идеята за увеличаване на собствените средства чрез основни сфери на намеса от страна на Европейския съюз. Неговата политика става дума за единия пазар, за фискална координация, също така енергийния съюз, Съюза в областта на, на опазването на околната среда, борбата с промяната в климата. Смятам, че са много интересни представените предложения и чухме много интересни неща в изказванията, които вече чухме, например, за еколовосообразните аспекти. Наистина, вярно е, че трябва да се премахне сегашната практика на това тази материя да остава неразбираема, непрозрачна. Необходимо е да се помисли за субсидиарността в бюджетната сфера. Бюджетът може да бъде все повече нюансиран и уточнен. Що се отнася до подкрепата от страна на гражданите за Съюза, смятам, че темата за новите показатели и критерии за оценка на разходите и приходите е много важна. Много е важно също така да мислим за нетния баланс. Не можем да правим изчисления, които са чисто парични. Не можем да мислим само за баланса, за нетния баланс. Трябва да мислим в по- широк аспект за общностния бюджет. И накрая, ако целта, която повече от нас я поставяме, е да вдъхнем нов живот в проекта, какъвто е Европейския съюз, според мен, нарастването на бюджета, който в момента е 1% от брутния национален доход, т.е. практически нищо от економиката. Трябва да помислим за принципа на фискалната неутралност и субсидиарност и в бюджетната сфера. Но трябва да помислим за увеличаване на бюджета. Това не означава да облагаме с повече данъци гражданите. Не. Но ако се провежда необходимата национална политика и необходимата политика на европейско ниво, също така това ще позволи да се спестят средства. Трябва да помислим за един нов инструмент, който да използваме като лоста, за да можем да събираме приходи националните парламенти трябва непрекъснато да следят и да анализират какво случва с Европейския парламент. Това е абсолютно необходимо. Благодаря. Думата има Роберт Бракман от Бундестага, член на бюджетната комисия. Господин Бракман, имате думата. Благодаря. Искам да кажа нещо за собствените приходоисточници. <clears throat> Вие самият казахте, че има нужда от адаптиране между националните и европейските средства, особено когато става дума за външната служба както на европейско, така и на национално равнище. Говори се за това, че националните парламенти не следват тази инициатива и че се пропускат възможности за економии. Е, така че цялата инициатива не постига успех. Добре, обаче се поставя и друг въпрос. Многогодишната финансова рахна трябва да бъде да продължи да функционира както до сега, т.е. да се планира 7 години напред, но вие казвате, че може да се срещнат трудности, например специални фактори, спе... като миграцията. Специално казвате, специално говорите за фонда за миграция, който е създаден извън бюджетната рамка, но в бъдеще също може да има подобни случаи. Що се отнася до кредит, кредитоспособността, там също има проблеми, евентуални бъдещи. Една възможност не би ли била да не се да не се е, прави многогодишната финансова рамка за 7 години, а да се прогнозира един времеви хоризонт от около 2 години. Освен това, правилата. Правилата за финансовата стабилност. 28 държави членки трябва всъщност да прилагат правила и да страдат от нещата, които са про провокирани от еврозоната. Комисията обаче в момента прави предложение за повече средства, които да се разходват. Не се чува обаче желание за спазване на правилата и за спазване на договорите. Това е важно за доверието на националните е, държави в европейските институции. А само когато има доверие, ще има по-нататъчни възможности за финансиране на европейските институции. Си, на parole est Благодаря, Жерар Депре, член на бюджетната комисия в Европейския парламент, са докладчики е, по собствените приходоисточници. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък Поздравления отново на членовете на групата Монти. Те внесоха тези изказвания много светлина и яснота по въпрос. Тъй като ще бъда докладчик по въвеждането на нови собствени приходоисточници в доклада и тази нова система, въпроса с работите и тези инструменти, които нарастват около бюджета, това наистина е нетърпимо. Ние трябва да имаме бюджет, който да бъде истински инструмент за финансиране на нашите политики – така че тези средства да позволяват осъществяването на целите, които преследваме. Напълно, имам пълно доверие и знам, че бюджетният суверен, не сме ние. щом се говори за собствени източници, за многодишна финансова рамка, тези решения се взимат от правителствата и се приемат от парламента. Така че трябва да обсъдим с националните парламенти много важни теми. Сред тях а, има няколко, които искам да подчертая, а, защото при въвеждането на тези нови собствени средства се налага такава дискусия. Някои от е, представителите на националните парламенти отговориха, но питам останалите, е, възможно ли е 50% от бюджета на Европейския съюз да бъдат осигурени от собствени приходоисточници, е, при положение, че в националния бюджет няма да бъде нахвърлен този процент. По това трябва да постигнем съгласие. Председателят припомни преди малко а, дали правилото за 1% от а, БВП е свещено правило или може да се прояви гъвкавост по този въпрос или по принцип приемаме, че това е процент, който няма как да се променя. И на трето място, впрочем всички експерти подчертаха това, системата за нови собствени средства естествено не може да почива само, да се опира само на един източник. Трябва кошница от източници защото експертите посочиха как последствията са различни в отделните държави членки, Както посочи господин Ламасур, има самоунищожаващи се данъци налози, и, е, а при други има положи, е, развитие в положителна посока. И изборът на източниците, които ще бъдат включени в тази кошница, ще а, е, има огромно значение. Така че трябва с националните парламенти да се проведе един дебат по същество, по а, това, което ще бъде включено в тази кошница. И на четвърто място, а, скоростта на въвеждане на тези нови източници. Вие посочихте това. Комисията до края на годината ще трябва да направи ново предложение за новата многогодишна финансова рамка и разхода на разрешените, на нивото на разрешените разходи. Също така Брексит, ако това се потвърди, какви ще са последствията? на пръв поглед е, свиване е, е, на приходите с 1 милиард евро. Това са цифрите, които в момента се споменават. И има два начина да се справим. Или се намаляват разходите, или 10 милиарда, след като сме взели предвид това, което няма да се внася от Великобритания в бъдеще. Тоест, тези липсващи 10 милиарда трябва да бъдат осигурени от нов пакет източници, собствени приходоисточници което е, разбира се, пряко, има пряко отношение към националните бюджети. Приключвам, господин председател. Допълнителни приходи, които могат да придобият тежест, биха ли били съгласни националните парламенти по отношение на тези е, приходи, свързани с специфичните европейски политики, например е, в сферата на конкуренцията, е, да речем, Европейския съд налага глоби по дадени казуси и приходите, които проистичат от прилагането на специфично европейски политики, също така ще се въведе нова система за влизане на територията на Европейския съюз и хората ще трябва да плащат за това. Може ли систем, програмата медия да бъде финансирана? Тоест, ако се приложи такъв принцип, за специфична европейска политика средствата да захранват европейския бюджет. Няколко въпроса зададох, но смятам, че са важни. Благодаря. Сега колегата Яцек, чухме добре, от Полския парламент, председател на Комитета публични финанси консерватори и реформатори член. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви и за възможността да участвам в това изключително интересно обсъждане. То показва колко огромна дейност извършва този парламент, както и групата на високо ниво и искам да поздравя господин Монти и другите членове на групата за огромната работа, извършена от тях. Много от елементите, от аспектите, от заключенията на доклада заслужават нашата подкрепа, например, премахването на отстъпките. Много е важно за системата на приходи в Европейския съюз тя да бъде разбираема, Разбира се, съвсем естествено, че гражданите на Европейския съюз искат да знаят как се формира бюджета. Бюджета е жизненно важен документ за Европейския съюз. Е, този документ трябва да бъде отворен и прозрачен. Когато разглеждаме собствените приходоисточници, други източници на приходи, трябва да помислим за някои основополагащи принципи данъка върху финансовите транзакции може би заслужава да бъде обмислен. Но идеята за данъка върху въглеродните емисии е нещо, което изисква по-задълбочен анализ. Всъщност става дума за конкурентоспособността на цялата европейска економика. Днес председателят говореше за солидарност – която е основата на Европейския съюз. Гражданите на Европейския съюз все още виждат твърде големи различия в стандарта на живота, в нивата на развитие. Например, полската економика много зависи от въглищата като източник на енергия. Прокарване на определен политически курс може да доведе до отрицателни, а не до очакваните положителни последици. Защото ако се налага определена политика на определена страна, тази държава ще смята, че има право на отстъпка от вноската си в бюджет на Европейския съюз. По този начин се подкопава самата политика за формиране на бюджета когато избираме решения, свързани с околната среда, трябва да отчитаме и това какво се случва в трети държави. Един от начините да се постигне това, да отчитаме надлежно какво се случва в третите държави, е чрез обмисляне на евентуалните мита. Разбира се, господин Ланасур е прав, че трябва тук също да сме много внимателни. Да, разбира се, но такава въглероден данък на външните граници и може да представлява такова решение. Сега, следващия оратор, член на социалистите от Френския сенат, основен докладчик, господин Марк. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички оратори, които ни дадоха информация относно насоките на този доклад на експерти от високо равнище. Радвам се е, за консенсуса, който те изразиха по отношение на е, е, определенето и намеренията за реформиране на този механизъм. Но от заявеното намерение до осъществяването му има все пак доста път, който трябва да се извърви. По същество, намеренията а, са похвални, а, защото а, ще се стремим да, направим, да постигнем повече с същите средства, а на национално ниво ще се постигнат економии. Казаха, че ще има по- добро насочване на средствата по тези политики с повече добавена стойност, така че ще си задаваме въпроси по програмите, по които ще се осъществят тези спестявания, това спестяване, тези економии. Основната тема, която ни занимава днес е прогнозния характер на приноса на отделните държави в този бюджет. През 2013 година по отношение на Франция 2 милиарда в повече от предвидените бяха внесени. Тоест въпросът е свързан с прогнозното проучване се взима предвид в, сред целите, които трябва да бъдат постигнати. След това, така наречената справедлива възвръщаемост, вие развихте този аспект. Мисля, че всички сме съгласни, че е необходимо а, да а, се определят допълнителни елементи и да се внесат така, че да се разясни този аспект пред обществеността. Комисията и парламента предвиждат дейност тази посока през 2017 година. Какви биха били основните показатели, допринасящи за анализа и е, аргументите, така че пред обществеността ние да е, бъдем е, по-ефективни в дейността по убеждаване. И последно, господин Калфин може би ще може да отговори, тъй като Ламасур напусна. А, тук не се предвижда такса по а, превоза, което да се впише в директивата за евровинетката, понеже стана дума за данък върху самолетните билети, е защо пътният транспорт не е включен тук. Това технически мотиви ли са или политически? свързани с това, доколко могат да бъдат прияти такива мерки. Това, което искам да ви кажа по отношение на прогнозните проучвания, има изкривяване между ангажираните средства и плащанията. проучванията на национално ниво се основават на плащанията, а европейския бюджет почива на ангажираните средства. 57,8 милиарда за 2017 година, плащанията за 130 милиарда. И това, което установяваме е, че плащанията не се искат от държавите членки, като че ли се забавя ангажирането по отделните програми. И а, тук се обръщам към националните а, парламенти с този въпрос. Дали това е свързано с някакви затруднения на държавите членки, тъй като всеки свива бюджета, няма ли нещо като оттегляне от страна на държавите членки? И е, втори въпрос, дали това пък не се дължи на комплексния характер на тръжните процедури на Европейския съюз, за да бъдат деблокирани тези средства. Така че държавите членки в края на годината а, получават възстановяване на средствата. Наистина това е голямо затруднение за нас, защото Европа иска да стимулира инвестициите, и а, в началото на всяка а, многогодишна финансова рамка нещата много бавно се задействат. И този йо-йо ефект а, в началото плащанията са малко, а в края на рамката се увеличават. И съответно не платени средства. Това беше скоба. Сега ще дам думата на Владимир Манка от Европейския парламент, групата на социалистите. Отпорите. Много благодаря, господин председател. Бих искал да подкрепя това, което тук що казахте дефицита в националния бюджет в много държави е в основата на проблема с забавените плащания, проблем посочен от комисията. Това създава затруднения в нашата многогодишна финансова рамка и многогодишното ни планиране. Ние получаваме оплакване от държавите членки, че парите не стигат до тях. Системата не работи. Тя би трябвало да бъде основана върху предсказуемост, но не работи. Един пример. Преди три години бяхме много настъпателни със съвета. Казахме, трябват ни повече средства за агенцията Frontex, която да защитава външните ни граници и те казаха, не, не, нямаме пари. и След това видяхме, че се случиха катастрофални събития. Тогава вече съветът отруи бюджета на Фронтекса. Наистина, трябва да разгледаме много сериозно, много близо въпроса за собствените приходи. Много се радвам на това, че доклада Монти вече публикува. Много се радвам, че господин Калфин и негови колеги изготвиха този висококачествен документ. Радвам се, че този документ също така разглежда идеята на един екологосъобразен бюджет за Европа. Трябва да облагаме с данък емисиите навсякъде, където те се генерират. Това ще помогне и на нашите собствени производители, защото иначе те са притиснати от пазара. Това ще бъде един инструмент – от който имаме нужда, за да изпълним Париж, Парижкото споразумение. Това ще подпомогне и европейски бюджет, ще подпомогне и опазването на околната среда. Хората в Европейския съюз смятат, че ние просто крадем пари от националните бюджети и ги наливам в Европейския съюз бюджет, но те не осъзнават, че 94% от тези средства отиват или в държавите членки, или отиват в трети държави за подпомагане на развитието им. Господин Ламасур, наистина трябва да работим по-добре заедно. Ако имаме обща политика в областта на външната политика и сигурността, ще спестяваме стотици милиони евро всяка година, като обединяваме обществените поръчки и ги укрупняваме. Имаме нужда от един интелигентен европейски бюджет. Имаме нужда от бюджет, за който хората ще знаят, че този бюджет наистина нещо прави за тях. Това е разумната финансова политика. Благодаря, колега Анка. И така, и слушахме изказванията на тук присъстващите. Не виждам други желаящи да се изкажат, така че сега ще се обърна към господин Калфин с молба да коментира изказванията и да отговори на въпросите, които бяха зададени. А, моля да се представите. Мерси. L'intervenant est Йорген Андерсон, член на Комисията по финанси на шведския парламент.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 А именно, Швеция има малко по-различно становище. Няма да влизам в подробности, но мнението ни е малко по-различно. Ние не сме против европейския проект, напротив, смятаме, че е важно политиките да бъдат подкрепени, проектът да бъде продължен. Важно е да работим заедно, за утвърждаване на ролята на Европейския съюз в света. Това е важно, ясно е. Искам обаче да кажа, че не става дума за това, че сме скептични по отношение на собствените приходоисточници. Трябва да поемем нашата отговорност, не бива да следваме само нашите собствени интереси. Ето един пример. Швеция има най-високата данъчна ставка в света. И И въпреки това, имаме много инвестиции, една много добра функционираща економика. Има обаче и други елементи. Има и други добри примери от Швеция. В Швеция на европейско равнище и в света може да кажем, че Швеция стои добре. Не сме проционистки настроени, мисля обаче, че трябва да се застъпим за отвореността, отвореността към е, търговията, към единния пазар, едно по-добро разпределение на благата. Такава отвореност препоръчва Швеция. Швеция. Ние сме за преструктурирането на промишлеността. Защо казвам всичко това? Един процент са вноските от държавите членки в европейския бюджет. Е, той се изчислява много сложно с различните изключения и другите елементи, но по принцип националната вноска е около 1% от е, брутния национален доход, но не може 1% да е достатъчен за финансиране на всички мерки, на всички политики. Трябва да се мисли и за растежа, трябва да се мисли и за други мерки. А това означава и допълнителна администрация. Това не може да е решението. За това трябва да се помисли за нови мерки, за нови данъци, за нови такси. Не, но и това не смятам, че ще е, е новото решение. По-скоро трябва гражданите да видят добавената стойност на Европейския съюз. Да видят намаляване на бюрокрацията. Трябва да се помисли за това кой данък може да е най-подходящ за европейския бюджет, защото за различните страни това ще има различно въздействие. При, финансов, при данъка върху финансовите транзакции това ще има влияние върху други свети, э, страни. Европа е разнообразна и разнообразието трябва да се уважава. Не мога да си представя, че може да създадем един единен европейски данък. Трудно е. Не бива да се защитават само собствените интереси. Казва се повече гъвкавост, повече да, такси, повече принос от различните страни. Увеличаване на данъчните ставки, за това се говори. Всички казват, че искат повече власт върху бюджета, европейския бюджет. И това е централна, една централизирана перспектива. Говори се едно, но всъщност се мисли за друго. Това е доста често. И това е ясен сигнал, който се чува. Трябва да се помисли за това как да се говори с гражданите какви са наистина нашите цели, какъв, каква е целта на европейския проект. Яснота, прозрачност. Това е важно. Трябва да има проекти, които се разбират от хората, проекти, за които всички ние заставаме. Защото това, което се казва и това, което се върши, не винаги си съответства. Перспектив. Jag tror att vi har väldigt mycket att göra. Jag hoppas att vi ska kunna hålla samman i... Има много какво да се направи, но се надявам, че може да го направим заедно. Надявам се да намерим правилния път, да укрепим европейската конкурентоспособност. Но също така искаме да имаме растеж и искаме да имаме повече средства за европейския бюджет. От един по-голям бюджет ще спечелят всички. Трябва да се концентрираме върху растежа и върху повече пари за европейския бюджет. Благодаря. Благодаря ви много. Микрофон за председателя. Мерси, месье президент. Е, благодаря. Е, Искам да благодаря на всички колеги, които участваха в дискусията. Миналата година имаше конференция, която бе посветена точно на същите, на подобни теми свързани с европейския бюджет. Истината е, че аз съм малко изненадан днес, но имам добро чувство. Има възможност за това, което се казва а, консенс по бюджета. Сегашният бюджет не е задоволителен, нищо, нито от национална, нито от европейска гледна точка. Ние всички сме отговорни за надзора върху парите на дънакоплаците. Така че идеята за по-прозрачен, по-ефективен бюджет е добра идея. бюджет, с който се постигат по-добри резултати, по-гъвкав бюджет, това е нещо, което представя, представлява една добра изходна база за по-нататъчна дискусия. Дискусия за промените на бюджета. В нашия доклад, доклад ние правим предложение за промените. Включили сме няколко възможни източника за собствени приходоисточници. Някои от тях бяха засегнати. Анализът на нашите експерти, представители на академичната общност бяха чудесни. Чухме и от Монти групата подобни презентации, включили сме ги в доклада. Основната логика е, че ние не фиксираме източниците на допълнителни средства. Ние просто предлагаме областите на евентуални източници. Как те могат да се комбинират? Каква кошница може да се получи? И това е все нещо, за което подлежи на обсъждане, на бъдещо обсъждане. Кошницата, за която говоря, трябва да бъде балансирана а, и да отразява интересите на държавите членки. Това трябва да е кошница, която отразява добавената стойност на, на Европейския съюз и отговаря на, на основните принципи на съюза. Това се опитахме да включим в нашето предложение. Тоест една добра комбинация между различните източници. Дали това ще е пътен данък, екологичен данък, това, което каза господин Фран... Франк, това са все още отворени въпроси. Естествено, може да обсъждаме различни варианти и различни комбинации. Сега към конкретните въпроси. Подкрепям това, което казва господин Мистани за индикаторите за ползите и разходите, когато се говори за нетните приходи. Не може да се изчисли обаче нетните, нетния баланс. Няма, няма страна, която може да даде парично изражение на ползите от Европейския съюз. Чуха се примери от комисията, чуха се примери от вас. Например, когато се инвестира в инфраструктура, а, много от средствата, вложени в една страна, отиват, например, в друга, на Германия, например. А, когато се говори за най-голямото пристанище Роттердам, приходите, които се вливат в това пристанище, се дължат на съществуването на, на единия пазар. Има много добри примери, където е трудно да се каже колко се дава и колко се получава обратно. В същото време обаче е хубаво да имаме индикатори, за да се каже на гражданите какво, какъв е приносът от Европейския съюз и какво те плащат за него. Целта на доклада не беше да се говори за, за обхвата или нивото на бюджета. Ще ви кажа защо. В публичната сфера ще има, на Европейския съюз ще има промени. Източника на това вероятно ще бъдат инструменти, които ще действат в еврозоната, инструменти насочени към общата валута. Има много нови идеи за създаване на една по-стабилна валутна система. Не се знае още какъв инструмент, за какво ще се използва. За това не е още разумно да се говори за отделните инструменти, за кредити, за облигации. Например, не е разумно да се говори да се, за финансирането на, на, на бюджета, на европейския бюджет, чрез заеми. Важно е да има финансова стабилност в е, Европейския съюз. Картината е доста сложна. Е, тук става дума и за макрофинансови инструменти, а бюджетът като такъв е само инструмент за финансиране на политиките на Съюза. Престои много неща, които трябва да се случат още. И всички те са взаимосвързани. Така че бъдеща дискусия е необходима. Господин Прокман даде интересни предложения, но когато говорим за гъвкавост, в рамките на няколко години напред, не бива да изпадаме в крайности. Седем години напред. Е, те служат за финансиране на дългосрочни политики в областта на сближаването на културата и така нататък. Ако говорим за годишни времеви хоризонти, <clears throat> ще има проблем с дългосрочното финансиране искаме да имаме предвидимост и устойчивост на бю бюджета, от друга страна искаме гъвкавост. Това е също нещо, което предстои да бъде пре, дис, обсъдено при формулирането на следващата многогодишна финансова рамка. Сега за външната служба. Това, което каза господин Ламасур, защо там има допълнителни средства, защо националните страни продължават да поддържат консулства и посолства. Аз не, не зная, базирайки се на опита на моята страна, да има страна, която иска да намали своите, своите, своите средства за дипломатически по, по, по представителства. Е, имам тук предвид е, консулските услуги. Това е най-големия разход. Ние споделяме, имаме обща система, споделяме много неща, но отделните държави казват, не, не, ние си искаме нашите собствени служби. Това е, може би, една от възможностите да направим нещо на европейско равнище, за да не се дубли, дублират услугите на европейско и на национално равнище again, uh, number of very inter- interesting, very good questions uh, by... Господин Дюпре зададе интересни въпроси. Дали наказател, дали глобите за конкурентоспособност, за конкуренция трябва да се вливат в европейския бюджет? Други подобни предложения бяха също казани. Дали трябва да намерим основа за консенс, е, например 50% да е прага за собствените ресурси. Както и да е, комисията тази година ще представи проекта за бъдещата многогодишна финансова рамка. И сега е момента да се осъществят всички тези дискусии. Това са все отворени въпроси. Предстоят симулации, пред, пред, предстоят проучвания и се надяваме в крайна сметка да има едно добро решение за всички тези въпроси. Господин председател, отговорихте по отношение на прогнозния характер на бюджета и гъвкавостта. Само искам да добавя, че извън факта на тази разлика, това разминаване между ангажираните средства и плащанията, през 2013 година във Франция се случи следното. 2 милиарда, доколкото се изпомням, трябваше да плати Франция, което носеше опасност да се изпадне държавата в механизма на европейския семестър. Тоест да бъде санкционирана а, заради увеличен дефицит. А дефицита се увеличава, защото Франция трябва да плати вноската си в европейския бюджет. Трябва да се засили координацията в рамките на европейския семестър и а, финансирането на европейския бюджет не е само това разминаване между ангажираните средства и плащанията, а някои а, държави, т.е. няма а, кеш е, в Европейската комисия не се управляват средства в брой. И според мен трябва нещо да се промени. А, какво като вноска в европейския бюджет, какъв е размера, в, който се записва в френския бюджета на Франция. Министрите на финансите обикновено а, а, казват, че прогнозите на комисията са прекалено оптимистични, така че ще съкратим, ще свием сумата. В крайна сметка, кой може да определи какви са нуждите следващата година. Министрите на финансите записват в бюджета по-ниска сума. И а, така по средата на годината се появяват допълнителни разходи. А, тоест, а, трябва да се координира националния бюджет с европейския. Това не се прави в момента. Господин председател, мисля, че отговорих на повечето от въпросите. Председателят. Обръщам се сега към госпожа Адолф и колегата от Бърно. Много високо бяха оценени техните доклади. Имате ли коментари? Само някои заключителни бележки. Ако разгледаме това, което може да направи европейски бюджет, за да може европейските граждани да имат повече права и възможности, това ни дава също така огромна възможност да помислим за приходната част. За това бих искал да ви призова да продължите да работите по собствените средства. Ако видим огромния недостиг на инвестиции, който все още съществува в Европа и който частично се дължи на пазарните изкривявания, и ако отчетем предложението за ориентация към устойчивост, мисля си, че Европа може да стане един уникален лидер и да стане един от най-конкурентоспособните економически блокове. За целта ви призовавам да разгледате положителната страна на, еколос... на екологосъобразните собствени средства. Знам, че вашата работа е много сложнена. Вие мислите за бюджета и за Брекзит, неговите последици за бюджета. И искам да ви пожелая успехи, да кажа, че винаги с радост ще ви помагаме. Мадам Нерудова. Госпожа Нерудова. Yeah, my comments would be roughly the same. Да, аз ще кажа приблизително същото. Смятам, че следва да се съсредоточите върху преодоляването и приноса ви да бъдат преодолени недостатъците, свързани с това, че няма достатъчна устойчивост. И така, в края на тази работна сесия по това какви трябва да бъдат заключенията по доклада Монти. Благодаря на всички, които участваха в дебата. Благодаря на нашите оратори, комисаря Пингер, господин Ламасур, господин Калфин, както и двете докладчици Адолф и Неродова. Наистина всеки призна, че се намираме в края на един бюджетен цикъл и че бюджета на Европейския съюз е наистина на границата на псевдобюджет готвен за 7 годишен период, но пълно ригиден. И Европейския парламент е парализиран, защото се го обсъжда само разходите, а не и приходите. Освен това се сблъскваме и с различни отстъпки, рабати. Така че ситуацията е крайно деликатна и тъй като няма гъвкавост, няма как да се реагира при извънредни ситуации, което пък води до създаване на финансови инструменти и сателитни бюджети, които са извън контрола на националните и на Европейския парламент. Е, европейския механизъм е, за стабилност за еврозоната не се контролира нито от Европейския парламент, нито от националните е, парламенти. Може ли да продължаваме да работим с такъв необясним, неразбираем за европейците бюджет? и в моменти на криза всеки се пита какво прави Европейския съюз. и когато една държава организира референдум, за да определи дали остава в Европейския съюз или излиза от него, това наистина може да означава, че някой ден мнозинството ще напуснат Европейския съюз. И а, е, днес а, е, по отношение на бюджета при трудните взаимоотношения между Европейския парламент и Европейския съвет, а, е, всичко това не говори в полза а, а, образа, който изгражда Европейския съюз. А, днес с 28 държави членки и бъдеще 27, а, с а, този а, механизъм за а, стабилност, а, в крайна а, сметка в еврозоната се, захранването на този бюджет зависи от националните парламенти. И механизмът, за да бъде финансиран, понякога се налага да прибегне до заеми. Брексит е, всъщност ще доведе до прекратяване на е, системата от рабати, е, рабати, които са за които е взето решение от Европейския съвет, за да се получи съгласието на някои от държавите членки. Всичко това подкопава демократичната легитимност. По отношение на собствените приходоисточници, това е важен въпрос. И новите източници не означават обаче допълнителни приходоисточници. Е, защото ако европейския бюджет се ползва от такива при, е, източници и господин Депре направи е, някои предложения в тази посока, ако се създадат въглеродни данъци и други специфични е, данъци и такси, е, ще трябва е, да е, се е, облегчат тук пък местните данъци, такси или националните данъци. Също така, дивидендите от Европейската централна банка, изплащани на националните банки, които пък внасят тези дивиденти в националния бюджет. А, може да се предвиди да захранва тези дивиденти европейския бюджет. А, предимството на тези собствени източници а, ще позволят да се изостави това, този стремеж към справедлива възвръщаемост, което въпрос беше повдигнат многократно. Е, и е, да се постигне едно европейско общо благо. Така че а, е, трябва да изготвим такъв бюджет, който да е ясен а, за европейците а и да може да се отчитаме пред тях. По отношение на гъвкавостта, може ли при този 7 годишен период да се осигури гъвкавост? Още повече, че 80% от този бюджет се връща в държавите членки в рамките на Когезионните фондове и за солидарност. Може би трябва е да се извърши известно упростяване на европейските програми, така че да се избегне сегашната ситуация в началото на финансовата рамка, слабо ангажиране на средства, което се натрупва в края на периода. Така че Европейския парламент и националните парламенти а, трябва да решат а, какви а, са целите и дали а, няма някои а, суверенни правомощия, които би било по-уместно да бъдат прехвърлени на Европейския съюз. Всъщност това е а, дебата, който трябва да проведем. Нещо, което е изключително важно според мен, е да се а, засили връзката между националните парламенти и Европейския парламент, защото това са а, въпроси, които а, трябва да бъдат съвместно обсъждани. Така че ние би следвало да се срещаме по-често, драги колеги, а, с определен дневен ред, нещо, което правим от години, няколко години насам. Бихме могли да приемаме общи решения, резолюции. Благодаря на всеки от вас. А, Даваме си въпроса дали дипломатите са готови да споделят някои от те, своите правомощия в международен план, но всъщност време е, настъпил е моментът ясно да заявим какво се стремим да постигнем, да имаме ясна политическа визия. В това е и нашата отговорност. Благодаря ви за участието. Ще има обяд, който ще бъде поднесен в 1 без 15, а не в 1 часа в сградата Пол Анри Спак на първия етаж ще бъде обяд в пленарната зала от 15 часа може да присъствате на пленарната сесия по тази тема. Благодаря. Закривам заседанието.